Те се. Вземете местата си, за да почнем да работим. Процедурен въпрос. Госпожа Лин иска да заявя, че по декларацията за транспорта на 54 е получила достатъчен брой подписи. Бих искала да благодаря на всички, които се е подписали. Това е много добра новина за всички нас.